според мен, е, ни навежда на оптимизъм. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, госпожа Ханслик. За три минути, господин Куташ. Надявам се правилно произнесах името ви.